госпожа Мария Нойчел. Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в Европейския съюз, как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята. Ще има съвсем кратко представяне на доклада. Нека да чуем госпожа Нойчел. Скъпи колеги, дами и господа, няколко минути остават до полунощ наближава краят на един натоварен работен ден, но въпреки всичко темата е изключително важна. Все повече земеделската земя се концентрира в ръцете на няколко човека и компании. 3% от компаниите притежават над 50% от земеделската земя в Европа. Мисля, че тези цифри ви показват колко разпространено е това явление. Доклада по собствена инициатива за концентрацията на земеделска земя в Европа за пореден път задава въпроса как земеделските стопани да получат достъп до такава земя. Бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличната работа и за отличното сътрудничество. Наистина, никога не съм работила по този начин до сега. В доклада става ясно, че земята не е една обикновена стока, която може просто е така да се търгува. Да, имаме четирите основни свободи в Европейския съюз, но земята не е стока като всички останали. Затова в доклада казваме, че Европейската комисия трябва да направи всичко възможно, за да може да има насоки, които да се прилагат от държавите членки. Необходимо е да подкрепим държавите членки, които от своя страна трябва да предотвратят продаването, разпродаването на а, техните земи земята се продава на други държави членки, дори на представители на трети държави. Комисията би могла да изготви каталог от критерии, които да помогнат на държавите членки да не допускат разпродаване на земите им. Много проблеми има в това отношение. Корупция, Необходимо е да получим някаква представа за заявлението. Целите са изрично упоменати. Фрагментирането на собствеността върху земята не е без последствия. Трябва да го подкрепим. Да подкрепяме европейския модел. Европейската политика не включва само производството на стоки. Селскостопанския модел на Европейския съюз а, отчита биоразнообразието, защитата на околната среда, на водите, ако искаме един приличен земеделски европейски модел, то тогава ще трябва да включим различните видове стопани. Не може земята да бъде съсредоточена в ръцете на една шепа хора и компании. Именно това се случва с концентрацията на земеделската земя. В доклада се казва също така, че се нужда В доклада си казваме, че трябва да има пряка подкрепа в това отношение. Тази форма на пряка подкрепа води до все по-голяма концентрация, така че трябва внимателно да помислим. Сега топката е в полето на Европейската комисия и в полето на държавите членки, защото държавите членки са засегнати. Ние в парламента сме изготвили становище. То, надявам се, ще бъде прието с голямо мнозинство, за да сложим най-накрая край на концентрацията на земеделска земя. Въздавцам, Благодаря ви, госпожо докладчик. Мине нощ. Така че ви казвам, добре дошли, вече е четвъртък. Добро утро. Продължихме предното заседание за следващия ден. А сега се връщаме обратно към дневния ред и процедурата по спонтанни изказвания. Десетима колеги са се записали. Започваме с госпожа Сандра Родригес. Czy jest obecna? A jest, bardzo прошу. Присъства ли в залата? Имате дума. Благодаря, господин председател. Концентрацията на земеделските земи е много тежък проблем в Европейския съюз и пречи на е, настаняването на млади хора или хора, които нямат е, е, земя или тези, които искат да закупат допълнително, защото имат малко стопанства. Много са причините, различни критерии, но в крайна сметка обикновено комисията и съвета гледат в друга посока и дават възможност земеделската земя да се използва за друго. Надяваме се, че тази резолюция ще даде е, възможност да се вземат на мерки земята да бъде да, изпо, да, да се използва по предназначение и да може да, там да се настаняват млади хора, жени и всички тези, които искат да работят земята. Госпожа Мария Хойбус. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчикът ни, госпожа Нойчи. Тя работи по много съобхватен начин с докладчета в сянка от останалите политически групи искаше да чуе нашето мнение и мисля, че постигна успех. Безспорно, концентрацията на земеделска земя в Европа е факт. Безспорен факт е и факта, че законодателство на земеползването е в помощ на държавите членки, но то засяга и Европейския съюз. Да вземем за пример ОСП. Вече беше казано, че регионалното развитие също е свързано с собствеността на земята, кой има достъп до земеделска земя, кой спекулира с земеделска земя и кой я използва като инвестиционна стока. Земеделската земя е основно условие за нашето оцеляване, за нашето съществуване, не само за стопани, но и за всички нас, тъй като те произвеждат и подават стоките си на вътрешния пазар. Ето защо е много важно Европейския съюз да излезе с ръководни насоки, въз основа на които да може да работят всички селски стопани и за да може ние да гарантираме основната за поминъка на нашите стопани е именно земеделската земя. Благодаря ви. Думата има госпожа Морвай történelmi jelentőségűnek tartom ezt a jelentést, amely végre kimondja. Благодаря. Този доклад е исторически, казвайки, заявявайки, че собствеността на земята Е, е не само начин за преживяване, но и за производство на здравословна храна. Земята не трябва да бъде обект на спекулации и да се, чрез нея да се цели само добиване на печалба. А Европейския съюз насърчава точно това. Така че докладчика и комисара Отингер трябва да направят крачка напред и да помислят по какъв начин трябва да се промени модела на движение на капиталите и очаквам вашите отговори и мерките, които ще вземете. Госпожа Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че този дебат се провежда след полунощ, тъй като става дума за един фундаментален основен въпрос за ОСП. В Испания от, е, от една страна страдаме от това, че земи биват изоставени, необработвани, а в южните части на страната земята е концентрирана в ръцете на латифундисти, които я експлуатират политиките, публичните политики за програмиране и планиране, отпускането на кредити и необходимостта да се, за борба срещу концентриране на земята са проблемите, с които трябва да се занимаеме. Раз, е, по, по този начин ще се запази социалната тък тъкан и общностите по места. Благодаря. Мисля, че трябва да приключиме дебата сега, но не разполагаме с повече време, защото трябва да има и едноминутни изказвания. Господин комисар, имате дума. Äh, abgeordneter noichl und ihren kollegen die äh, mit diesem bericht glaube ich eine äh, Дами и господа, в този доклад се прави изключително важен анализ на концентрацията на собственост върху земеделска земя в Европа. В него са очертани много безпокойства, които ние от Европейската комисия споделяме. Земеделската земя играе важна роля в нашата економика, но тя има също и социална функция. Собствеността върху земеделска земя, върху гори има стабилизиращ факт сектор за нашите граждани. Ако искаме да доразвим допълнително земеделската политика и да отразим всичко в бюджета, според мен би било добре да помислим също как да насърчим младите земеделски стопани да останат в сектора. Да помислим как в този контекст можем да предоставим перспективи и за подребните фермери. Има сблъсък на различните цели, защото от една страна – имаме право е, гражданите имат право да инвестират е, в други държави. А... от друга страна, държавите членки могат да приемат мерки за да се борят с спекулациите с земеделска земя и за да могат да защитят последната в, на своята територия. Допитахме се до държавите членки, за да помислим Какви специфични мерки биха могли да бъдат въведени в съответствие с европейското законодателство? Мерки, които да не означават прака или прака дискриминация. Ще продължим дискусиите си с държавите членки. Въз основа на вашия доклад ще поддържаме връзка и с вас, и с държавите членки. Аз отговарям също и за бюджета в рамките на следващата МФР и ви уверявам, че ще взема предвид предложението от вас при следващата реформа на ОСП. Благодаря ви, господин комисар. С това мисля, че можем да